ще, ще подпишеме законодателни актове в рамките на обикновената законодателна процедура. Това ще стане в сряда, съгласно член 74 от нашия правилник. Става дума за четири текста, които са включени в вашите папки.